Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добър, добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на нашето заседание. Тази седмица програмата ни е изключително интересна. Най-вече утре сутринта ще проведем един маратон от гласуване. Искам да напълня на всички утре да си донесат картите за гласуване, ако се наложи да гласуваме електронно. Започваме сега с дневния ред. който има две изменения. Точка номер 9. Дейностите на СТОА, Комитета за оценка на научно-технологични възможности, ще бъде отложена за друго заседание, както и 19-та точка фармакологична бдителност, която ще бъде отложена за, наш... за друго наше заседание. Има ли други коментари по дневния ред? Очевидно няма, така че го приемаме в вида, в който беше изменен. Имаме представител от Генерална дирекция и Пол. Да не оставате с погрешно впечатление, утре сутринта ще бъде по-пълна залата. Точка номер 2 от дневния ред. Освен латвийски и естонски, всички други езици са покрити, на всички езици се превежда. Бан Кимун ще провери работата на Междуправителствената комисия. Науката, когато се занимава с изменението в климата, трябва да е неутрална и академичният Академичния съвет е едно такова звено, което може да се справи с тези функции. Комисията прие едно съобщение, свързано с устойчива, за устойчива и економика и с тази тема ние ще се занимаем. Преминаваме към точка трета. Тя се отнася до директивата, свързана с дървения материал. На 1 марта съвета излезе с съвместно становище. Така че не можем да преминем към второ четене. И сега ще съобщя само графика. проекто доклада на Каролайн Лукас ще бъде обсъдено на 7-8 април, по-точно на 7 април. Срок ще, срокът ще е 8 април. Виждате, че няма много време. На 3-4 май ще бъде гласуването в комисията и в пленарна зала през юли. И така продължаваме с четвърта точка от дневния ред. Това е стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдеща политика на сближаване. Имаме докладчик, това е госпожа Анна Росбах, която ще ни даде по-подробна информация по доклада. Ja, det er jo igen sådan en kort tid det hele. Благодаря ви. Съвсем накратко. Комитета за регионално развитие се занима с стратегията за региона на Балтийско море. Тук съм включила екологичните аспекти на тази тема документа на Комисията по регионално развитие не е взел достатъчно предвид екологичните аспекти, свързани с макрорегионите. Нормално е, когато Комисията по регионално развитие се занимава с такъв въпрос. Тук обаче не става само за Балтийско море а, и това, което се отнася и, и до съседните региони, съседните на Балтийско море региони. Ето защо екологичният аспект е изключително значение. В нашето становище ще се постараем да изработим насоки, свързани и с транспортирането на вредни вещества, Русия и Беларус са част също така от този проблем, тъй като те са включени в този аспект. Преди половин час имах последни разговори. Очакваме и отговор свързан с проекта Северен поток, но информация не беше достатъчна. Надяваме се, че до края на деня ще получим повече информация. За съжаление, не всички заключения ще бъдат взети под внимание, тъй като това е една много щекотлива тема. Тази стратегия е само а, един начален етап за изготвянето на по-нататъчни паралелни стратегии, свързани с региона на Балтийско море. С нетърпение очаквам а, мненията и измененията от а, страна на колегите. Ако някой иска да направи някакво предложение, аз съм отворена за това. Благодаря, казва председателя. Благодарим на докладчицата. Ако няма някакви коментари, то тогава аз ще направя. Госпожа Розбах спомена проекта Северен поток. Разбира се, все, е, всеки един такъв проект е свързан е, с е, преминаване на инфраструктурата през е, морето, но също трябва да се помисли и за въздействията, които ще има този проект върху околната среда. Четири държави са проверили цялата документация и са я одобрили. Това са Финландия, Швеция, Литва, мисля, и Германия. Ако само четири страни проверят документацията и смятат, че тя е съвместима с техните законодателства, може би ще трябва малко да се изчака с окончателната оценка за въздействието върху околната среда. Рихард Зеба иска да вземе думата. Благодаря, господин а, председателю. Това, което вие казахте като председател ли беше, от името на председателя или от а, името а, на депутата? Аз смятам, че това, което ни е предоставила госпожа Росбах е много добро. Тя е изложила и проблема с Северен поток в а, своя текст. И разбира се, централно място в нейния доклад заемат ам, аспекти, свързани с околната среда. Може би ам, макрорегионите трябва да бъдат застъпени по-добре. Знаете, че имаше а, дискусия в Комисията за регионално развитие, защото тази концепция е се определя като една бъдеща стратегия. Ето защо трябва да се събира все още информация от всички заинтересовани страни. Примера за стратегията свързана с Алпийския регион, може би колегата Духас трябва да помисли дали да не се създаде една екологична рамка – това е желателно да стане, а не а, само да се изтъкнат няколко точки, свързани с Балтийско море, а просто да има един всеобхватен подход. Смятам, че текстът е много интересен и искам да а, поздравя докладчетата за нейната работа. Благодаря, казва председателя Маргарита Остров. Tack, herr ordförande. Jag tänkte tala svenska. Е, ще говоря на шведски. Първо, бих искала да благодаря на докладчика за работата и по това становище. Наистина, крайно време е Европейският съюз да има една добре всеохватна стратегия за Балтийско море и тази стратегия трябва да съдържа важни екологични аспекти. времено трябва да се положат максимални усилия, за да се изпълни тази стратегия. Не може тази стратегия да остане само на хартия. Необходимо е делата ни да следват думите. Смятам, че имаме сериозен проблем с Балтийската стратегия, а именно изпълнението на тези мерки и решения до този момент не, не се е състояло. Мисля, че ще бъде полезно да изтъкнем този момент в самото становище. Трябва да подчертаем значението на изпълнението на взетите решения. И отправната точка е много добра. Що се отнася до стратегията? Имаме цяла поредица от европейски директиви и програми с много добро съдържание и то трябва да бъде мобилизиране мобилизирани. Държавите членки вече са задължени по силата на законодателството. Осигурено е и финансиране. Какво можем да направим? Например, следното. Първо, трябва да сме наясно с реалността на Европейската рамкова директива за водата. Също така, що се отнася до химикалите, трябва да се действа в съответствие с вече действащото законодателство, но трябва също така да предотвратим продължаването на използването на традиционните методи на земеделие, защото те значително замърсяват Балтийско море. Мисля, че трябва сериозно да обмислим земеделската политика, селкостопанската политика. Трябва да се прилагат мерки за кръстосано съответствие. Те трябва да бъдат по-стрикни и по-добре обвързани с селскостопанската политика и политиката за регионално развитие. Също така имаме политика за рибарството, но тя трябва да бъде сериозно преработена, за да могат да бъдат постигнати целите на стратегията за Балтийско море. Трябва да има квоти за риболов, и те трябва да бъдат спазвани в съответствие с научните съвети, които предоставят експертите. Изискванията към рибарството и замеделието трябва да са ясни, за да може да се защити Балтийско море. Смятам, че ще бъде много ценно, ако подчертаем и формулираме тази точка много по-ясно и силно в становището. Имаме също така проблем на фосфатите в перилните препаратите допринасят за еутрофикацията на Балтийско море. В Швеция вече има забрана за тези продукти. Водят се и обсъждания на европейско ниво за фосфатите. Смятам, че и другите държави трябва да забранят използването на фосфати, защото това е много важно за бъдещето на Балтийско море и смятам, че това трябва да бъде споменато в становището. За въздействието върху околната среда на проекта Северен поток. Много се радва, че докладчикът се зае с тази тема. Смятам, че е много сложно да пренебрегваме екологичното въздействие на този огромен проект. Но аз бих искала в текста да е абсолютно ясно, че Северен поток и изпълнителите му трябва да гарантира това, че няма да се допусне увреждане на околната среда. И този ангажимент трябва да бъде изтъкнат в документа, в становището. И фирмите трябва да платят за необходимите мерки за опазване на околната среда. И не трябва нито една от балтийските държави да препятства това или да се опитва да заобиколи това. Важно е да подчертаем този аспект в текста. Също така смятам, че е много важно за бъдещето на Балтийско море да поставим всички тези въпроси като приоритетни при вземането на решение, така че те да бъдат приоритети на държавните глави и министр-председателите, защото решенията, които се взимат сега в бъдеще, ще станат реалност. Ние трябва да имаме текст, в който се говори за рибарството, за фосфа, забраната на фосфатите, за селското стопанство и за отговорността на изпълнителите на проекта Северен поток и отговорността на държавите. Благодарен докладчика. Ние също така вече знаем, че ще се предоставят 20 милиона евро на държавите, които не са членки на Европейския съюз, които ще бъдат засегнати от тази ситуация. Трябва да гарантираме това, че тези средства се използват разумно. Благодаря ви. Благодаря за изясняването на допълнителни аспекти. Следващия оратор има думата. Благодаря. Мисля, че темата е важна. Това е един от първите макрорегиони, за които говорим. То е от особено значение, защото тук може да участва и Руската федерация. И следователно въпросът може да стане важна част от политиката за съседство и отношенията ни с Русия. Следователно, въпросът играе много голямо значение. Що се отнася от екологична гледна точка, районът на Балтийско море се характеризира с ниска с ниска степен на обмен на водите. Следователно е необходимо да подхождаме предпазливо. Особено по отношение на реките, които се вливат в Балтийско море. Регламентът за Балтийско море следва да се прилага във всички страни, през които минават реките, вливащи се в Балтийско море. Ето защо макрорегионите трябва задължително да изградят съответните взаимоотношения с съседни макрорегиони. Всичко това, разбира се, ще е свързано с начинът по който се практикува замеделието. Качество, качеството на водите на реките, които се вливат в Балтийско море е много важно, особено по отношение на еутрификацията. Макрорегионите могат да ни помогнат да решим някои много сложни проблеми. Ето защо аз мисля, че ние трябва да следим процеса много внимателно. Благодаря. Благодаря ви. Ja, те колеги. Следващия оратор има думата. Panie Przewodniczący, chciałbym w swojej wypowiedzi odnieść się do jeszcze jednego aspektu. E, chciałbym... Благодаря, господин председател. Бих искал да спомена още един аспект, свързан с опазването на околната среда, а именно проблемът, който има историческо значение, но е важен и за бъдещето. Имам предвид всичките химически оръжия, които са били изхвърлени на дъното на Балтийско море след Втората световна война. Тези химически оръжия са изключително опасни и те са една сериозна, макар и потенциална все още заплаха за бъдеще. Но може би след няколко десетки години този проблем ще стане съвсем реален. Но по-настояще бихме могли да съберем данни и информация от Русия. Защото може да се случи ужасно нещастие огромно бедствие, ако всички тези химикали започнат да излизат на повърхността. Рибарите могат да получат много сериозни изгаряния заради тези химически вещества. Не можем да загърбваме този проблем и разбира се, трябва да се започне с достъп до информация, включително и достъп до военни архиви, за да се оцени мащаба на потенциалното бедствие, да се направи оценка на риска. Смятам, че Европейският парламент трябва да включи това в доклада и трябва да се вземе с този проблем. Е да, прав сте, че от войната са останали много вредни елементи и те представляват опасност. Ще дам думата на комисията сега на господин Линтон. И след това накрая ще дам думата отново на докладчицата. Господин Линтон, имате думата. Uh, thank you very much. Благодаря за тази много плодотворна дискусия. И за много важните становища, които бяха изказани тук. От гледна точка на комисията смятаме, че не само комисията по регионално развитие, но и комисията по околна среда следва да продължат да обсъждат стратегията за макрорегионите, в случая стратегията за Балтийско море. Необходимо е, вашият принос е решаващ, за да можем да продължим да оказваме натиск. Както каза депутатката от Швеция, необходимо е въпросът да остане важна част от приоритетите. Въпросите трябва да се обсъждат на политическо ниво и смятам, че Европа може да даде ценен принос. Ние очакваме окончателният вариант и ще го отразим в е, максимална степен в е, стратегията. Стратегията не е документ е, завършен веднъж за винаги той ще се актуализира. За това сме ви много благодарни за изказаните становища и разчитаме на бъдещо сътрудничество с вас. Ана Розбах има думата сега. Благодаря ви. Господин председателю, виждам, че има много изменения свързани с селското стопанство, с рибното стопанство. Те са я, и, ясно изразени. Радвам се, че има много добри изменения, които бяха предложени. Както вече казах, е, ние разполагаме само за една страница. По-дълг не трябва да е документа. Повечето от хората, които взеха думата, справо казаха, че този проблем, тази тема трябва да се обсъди съвместно с Русия. Не може ам, да се строят някакви инсталации без да изяснем проблема с екологичното въздействие или с ам, отвеждането на замърсени води с а, химикали и така нататък. Както виждаме какви са развитията през последните 30 години в Балтийско море. Виждаме какви са проблемите. Трябва да имаме предвид и големите реки, като Дунав. Е, за съжаление, срокът за внасянето на измененията е утре до 12 часа. Исках да попитам дали е възможно да се удължи срока. Исках да попитам секретарята. Благодаря, казва председателя. Благодаря за работата на госпожа Роз Бах. Наистина, срока е утре до 12 часа. Трябва толкова, наистина трябва бързо да се справим с този въпрос, за да може нашето становище да бъде гласувано в Комисията по регионално развитие. Гласуването ще е тук в нашата комисия на 7 април. Така преминаваме към точка 5 от дневния ред. Тя е свързана с един въпрос с искане за устен отговор от Крис Дейвис относно прилагането на директива свързана с излезлите от употреба превозни средства за периода 2005-2008. Давам думата на Крис Дейвис за задаване на въпроса. това е на комисията, за да отговори на въпроса. Благодаря, господин председател. Мисля, че сега просто ще задам въпроса, включен по точка 6 в дневния ред и ще помоля комисията да отговори. След това ще изразя своето становище под формата на допълнителни въпроси. Да, казва председателя. Всички можем да четем, така че можем да си го прочетем въпроса. Така че давам думата на господин Кукля. Да, госпожа Бенко. Госпожа Бланко от Генерална дирекция околна среда. Въпросът, зададен от почитаемия депутат, е дали комисията може да направи оценка относно настоящата степен на прилагане на директивата от страна на държавите членки и каква стъпки възнамерява да предприеме тя за подобряване на току-що изпълнение. Бих искала да кажа, че това е един от приоритетите на комисията и по-конкретно на комисаря Поточник да подобрим изпълнението на екологичното законодателство. Излезете от употреба превозни средства са сериозен въпрос. Правните инструменти излагат принципите и след това държавите членки сами решават как да постигнат целите, заложени в директивата. В този конкретен случай една от основните трудности за комисията е свързана с това, че няколко държав... в няколко държави Различни служби участват в изпълнението. Министерство на транспорта, Министерство на околната среда, регионални органи, които е, издават разрешителни. Всички тези органи участват в изпълнението. Ето защо изпълнението е трудно и макар, че нещата се подобряват на ниво Европейски съюз, Оценката на комисията е, че директивата за излезли употреба превозни средства не е постигнала унези екологични и економически потенциални цели. Така наречения износ на превозни средства втора ръка, които също са излезли от употреба превозни средства, са само принос, са само пример за това, което можем да наречем лошо изпълнение на специалното, на конкретното законодателство. Резултатът е пропуснати възможности в областта на економиката и околната среда. Както знаете, комисията прие през ноември миналата година доклад за изпълнението на директивата за периода 2005-2008. В този доклад Комисията прави няколко оценки. На първа страница можете да прочетете следното. Дисциплината при изпълнението не е удовлетворителна. На втора страница качеството на методологията е такова, че представените данни не могат да бъдат прияти без оговорка. На шеста страница като цяло изпълнението на директивата следва да се усъвършенства. Ето това е текущото състояние. Ще добавя, че това не означава, че комисията не е излязла с инициативи за подобряване на състоянието на нещата. Първо, Европейската комисия предприема стъпки по отношение на правилно транспониране на директивата. В това отношение мога да ви кажа, че сме предприели правни стъпки въз основа на анализа на съответствието. Започнали сме 14 дела за неизпълнение, два пред Европейския съд, една процедура за несъответствие. Ето това са действията в областта на правните мерки. Нека сега да ви кажа какви дейности е предприела комисията, за да усъвършенства изпълнението на директивата. Две от Директивата има за две цели. Първо, предотвратяване на отпадъците чрез рециклиране и други форми на оползотворяване. Тук става дума за спазване на цели от страна на държавите членки. Директивата изисква те да изпращат информация под формата на попълнен въпросник. През юни 2008 година комисията направи доклад по данните за 2006 година. 13 държави членки не са постигнали заложните цели за 2006 година за следващия период, т.е. отчетния период 2007 година, виждаме, че резултатите са по-добри. През юни 2010 година, когато съставяме следващия доклад, ще анализираме данните за 2008 година. Нещата се подобряват но темповете са бавни. Всъщност комисията попита държавите членки на какво се дължи това положение. В момента анализираме отговорите. В отговорите, които до сега сме анализирали, причините, изтъкнати от държавите членки, са свързани с затрудненията да се накарат економическите субекти да предприемат съответните мерки за оползотворяване на излезете от употреба превозни средства. Друга причина, изтъкната от държавите членки, е недостатъчния брой съоръжения за а, унищожаване на превозните средства. Ето това е по отношение на изпълнението. В хода на оценката установихме много несъответствия. На тази основа ние достигнахме до заключението, че слабото изпълнение на директивата се дължи отчасти на факта, че в момента държавите членки прилагат различни методологии за спазване на целите заложени в директивата. За да решим този проблем и за да се приеме обща методология, за спазване на целите, комисията създаде работна група за хармонизиране на методологията за провеждане на изчисленията и подготвя общи насоки. Следва да подчертаем, че работната група, съставена от комисията, е съставена не само от представители на държавите членки, но и на сектори на индустрията. Това е важно, защото индустрията е тази, която в голяма степен носи отговорност за рециклирането. Друг е, важен въпрос, свързан с е, изпълнението, е управленската система, която съществува в държавите членки. През декември миналата година Европейската комисия изпрати въпросник на всички държави членки, в който ги попита за това как, за това в какво се състои управленската им система, като броя на превозните средства, дали те са произведени в страната, дали те са изнесени, дали са внесени и така нататък. В комисиите по техническа адаптация ние обсъждаме въпроса за износ на превозни средства втора ръка с държавите членки. Ние поканихме държавите членки да представят на комисията данни за изнасените коли и със страните, за които се изнасят. Това се прави на доброволна основа. Очакваме да получим отговорите на тези въпроси, за да можем да предприемем допълнителен анализ. Що се отнася до това какво може да се направи в бъдеще, какво още трябва да се направи в бъдеще, мисля, че една от мерките, които обсъждаме с държавите членки, автомобилната промишленост, е промяната в въпросника за тригодишното изпълнение. В момента обсъждаме този въпрос. В момента обсъждаме още една насока – и това е дали да се промени годишното представяне на информация. В случай, че насоките, които ще приемем, се окажат недостатъчни. Комисията обсъжда не само за директивата за отпадъци, но и за целия сектор възможности за по-добро наблюдение, в това число и наблюдение на законодателството за отпадъците. Разполагаме с проучване, което говори за значителната екологична полза, ако бъдат предприяти проверки. Продължаваме анализа и в момента, в който предоставим повече, е, в момента, в който съберем повече информация, ще я представим на парламента. В заключение, Европейската комисия не е доволна от изпълнението на тази директива предприемат се редица действия и се предвиждат редица действия в, сътрудничество с държавите членки с индустрията, но ние разчитаме на вашето съдействие, за да а, можем да променим нещата. Thank you, Director Blanco. Uh, I give the floor to Chris Davis. Крис Дейвис, моля. Благодаря, господин председател. Вече от 10 години тази директива работи, затова е добре да се направи равносметка на ситуацията. Мисля, че 25-30 милиона коли се изхвърлят в Европа всяка година. Това е огромно количество. Законодателството цели да гарантира това, че не постъпват замърсители в околната среда при рециклирането и извличането на полезни вещества от е, колите, които са излезли от употреба. Това също така означава, че при проектирането на колите производителите трябва да отчитат тези фактори и проекта на колите трябва да не води до неоправдани отпадъци. Благодаря на представителя на комисията, че ни запозна с сегашната ситуация. Ние постоянно обсъждаме ситуацията с комисията както и с хората в Обединеното кралство. Първо, дали комисията е разгледала до каква степен целите се постигат държавите членки. Наистина някои държави членки има доста добри резултати, но всичко зависи от това доколко е точна информацията за това колко точно коли излизат от употреба. В Обединеното кралство аз съм абсолютно убеден, че информацията се подава за максимум 50% от всички превозни средства. Така че анализът на комисията не може да бъде съвършен, меко казано, защото данните са твърде далеч от истината. Мисля, че първо няма достатъчно политическа воля, за да се изпълнява законодателството. So well. Да се изпълнява законодателство от държавите членки. Има държави, които много добре се справят. Швеция, също така Нидерландия, може би Дания, но това не въжи за много други държави членки. Задава се въпроса, защо комисията не поставя на дневния ред на съвета на министрите по околната среда, какъвто се провежда днес, защо не поставяте на дневния ред такива въпроси, като да се посочи, че Едни страни го правят, други не. Когато министрите се върнат своите страни, те ще трябва да се отчитат пред обществеността и пред правителствата, защото те са били поставени в неудобно положение. Никой не иска да бъде поставен в неудобно положение, особено от колеги. Така че мисля си, че по този начин ще има по-сериозна политическа подкрепа. В Обединеното кралство има един конкретен проблем, който може би съществува и в други държави членки. Ние имаме организация за регистриране на моторно превозни средства. Тази организация работи в съответствие с указанията, издадени от Британския парламент. Тя води регистрация, но няма абсолютно никакъв интерес в това директивата за излезло от употреба в превозни средства да се изпълнява надлежно. И аз смятам, че това е изключително хлъзгава бюрократична организация. Мисля си, че всичките ми британски колеги ще съгласят с това. Но като че ли най-голямата вратичка е следната. В Обединеното кралство в законодателството, когато се издава сертификат за унищожаване на излязло от употреба превозно средство, и е след това следват процесите на премахване на замърсяването, на рециклирането, но има една вратичка в законодателство в Обединеното кралство. Вие просто може да сложите една чавка в квадратчето в формуляра и вие казвате, че вие получавате сертификат за, за унищожение, обаче самата кола не престава да бъде регистрирана и съответно не може да бъде изхвърлена. Тоест ситуацията става неуправляема. Някои от тези превозни средства най-вероятно отиват в Източна Европа. И тогава кой носи отговорност за това? Някои от тях очевидно могат да бъдат използвани отново и могат да бъдат използвани от престъпници. Повечето от тях се изхвърлят, но така или иначе те продължават да бъдат регистрирани като моторно превозни средства. Затова призовавам комисията да започне наказателна процедура срещу моята страна на тази основа. И тогава правителството ще се обърне към вас и ще каже, но в директивата няма нищо, което да определя процеса на премахване на регистрацията на моторно превозното средство поради излизане от употреба. Основната причина е липсата на политическа воля, но тази ситуация трябва и може да бъде коректирана. Искам да помоля комисията да преработи законодателството или да издаде някакъв вид насоки, за да се затвори тази вратичка в законодателството. Или може би нещо друго трябва да се направи. Вие ще ни кажете какво точно. Грация, президенте. Е, грация, Сия. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дейвис и на представителя на комисията. Аз мисля, че има достатъчно основание да търсим преработка на директивата по аналогия с директивата за отпадъците, особено за електрически уреди. Мисля, че е необходимо да се стремим към оползотворяване на ресурсите. Въпросът не е само от екологично естество. Аз мисля, че промяната в директивата би дала добри резултати и тя би принудила индустрията да предприеме повече мерки. В момента автомобилостроенето разполага с свръхкапацитет. И отчасти този свръхкапацитет може да се използва за унищожаване на излезли от употреба превозни средства. По този начин ще, може, ще могат да се оползотворят части от автомобилите и да се използват за резервни части. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисията и на изчерпателния отговор, който получихме. Отговора отразява абсолютно практичните проблеми, които ние имаме с тази директива. Разбира се, ще възникнат много проблеми в хода на прилагането на директивата и затова трябва да се намерят някакви междинни решения, които а, да решат проблемите. все повече гласове се надигат, които а, казват как а, може на практика да се приложи тази директива. М това ни дава повод да се замислим. От страна на комисията също беше посочено, че има редица проблеми с изпълнението. Няма дори и насоки, което ме очудва тъй като директивата е приета през 2000 година и от тогава функционира все по-зле. От наша страна трябва да а, видим какво можем да направим, какви възможности а, можем да използваме и свързани дори с производство на колите, за да видим как ще функционира на практика цялата директива. Искам да помоля още веднъж представителя на комисията да каже какви съображения има вече от страна на комисията и най-вече какво ще се случи с ресурсите, как могат те да бъдат използвани. Така че тези коли да бъдат унищожени по правилен начин, да бъдат рециклирани, да бъдат оползотворени, е, така че цялата процедура да има някакъв е, смисъл. Е, чухме, че и от държавите членки не се предава точна информация, достатъчно данни. И Явно за, се убеждаваме, че не е добра идея да се, всичко да се оставя в ръцете на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да благодаря най-вече на господин Дейви, защото въпросът, който обсъждаме днес, съвсем не е нов. Доколкото разбирам, ние имаме нужда от информация за изпълнение на директивата за периода 2005-2008. а Сега сме 2010 е, година. С други думи, ние се опитваме да направим една диагноза по отношение на изпълнението на директивата. Разбираме от комисията, че има проблеми с изпълнението на директивата в държавите членки. От комисията ни казаха, че половината от държавите членки не изпълняват директивата напълно. С други думи, ни трябва някакви мерки, за да наложим дисциплина. Тъжно е, че изпълнението на директивата се отлага поради липса на воля от страна на държавите членки – Може би има други фактори, които пречат на економическите субекти. Може би трябва да погледнем директивата от тази гледна точка. За да видим къде могат да се унищожават излезли от употреба превозни средства. Ето защо аз мисля, че ние трябва да видим в какво се състоят проблемите, откъде произлизат те и как да ги решим. В нашите страни ние можем да окажем натиск върху правителства, тогава когато директивата не, не се спазва напълно. Когато бях депутат в полския парламент, аз участвах в изпълнението на тази директива. Ние бяхме сигурни, че нещата ще вървят добре. Сега чуваме от комисията, че директивата не се изпълнява както трябва и за това искам да попитам в кои държави членки има проблеми. Други колеги искат ли думата? Не, тогава директор Бланко има думата. Благодаря, господин председател. Много внимателно слушах почитаемите депутати. Благодаря им за това, че нарекоха мой доклад честен. Наистина стремях да бъда максимално честна. И комисията работи много интензивно с държавите членки и с сектора, за да се подобри изпълнението на директивата. Наистина ситуацията все още не е задоволителна, но искам да подчертая, че ситуацията, макар и бавно, се подобрява. Ние избрахме сътрудничеството като метод за подобряване на изпълнението на законодателството чрез предоставяне на насоки. както вече казах, ние в скоро време ще публикуваме важен документ с насоки, който ще бъде одобрен от съвета и от парламента, тъй като това е процедура за контрол. Ние подготвяме насоки за износ на отпадъци от коли. Ако тези насоки са утвърдени, това означава, че износът на отпадъци от коли ще подпада в категорията за превоз на отпадъци, ще подлежи на контрол, както и всеки друг превоз на отпадъци. Така че това са положителни неща. Това, което чух от изказванията е, че може би трябва да бъдем по-радикални и да променим директивата. Наистина, държавите членки по своя преценка решават как точно да реализират целите на директивата. В някои държави членки трябва да има такъв сертификат за унищожение и собствениците на колите трябва да заявят пред властите, че те искат колата да престане да бъде регистрирана като моторно превозно средство и съответно да се спрат, да спре плащането на данъци. Защото наистина, ако нямате такъв сертификат за унищожение, издаден от съответния орган, то тогава вие ще трябва да плащате годишния си данък за колата. Така че подобна система може да бъде възприята и от редица държави членки. Обаче на практика нещата не стоят така. Затова смятам, че трябва да обмислим, и ние това ще го направим през юни, дали се е подобрила практиката на изпълнението и ако не, може би ние ще преминем към преценяване на други възможности. И една от тези възможности е да бъде преработена директивата, така че разпоредбите отнасящи се към действията на държави членки, да бъдат променени. Обаче това ще бъде една много сериозна оценка и разбира се, моля също така да участвате в този процес. Благодаря ви. Искам да благодаря на Европейската комисия за отговора. Комисията каза, че ще анализира данните през юни и ако се окаже, че нещата не са се променили, ще предприемат някои радикални мерки. Комисията има право на инициатива, но мисля, че всички ще съгласите с мен, че трябва отново да се върнем към въпроса към края на годината, за да видим докъде е стигнала комисията. Отбелязваме това. Сега преминаваме към следваща точка от дневния ред. Устен въпрос за устойчивост областта, за критериите за устойчивост по отношение на биогоривата и биомасата. Въпросът е повдигнат от Басека, от Корин Лепаш, Крито Нарсени, Сестри Деланге и Гербенжан Гербранди. Ще попитам господин Екаут дали иска да вземе думата. Само няколко думи, защото въпросът е ясен. След като задаваме въпроса, очевидно, че има някакъв проблем. Знаем критериите за устойчивост по отношение на солидната биомаса, но искаме да попитаме защо не сте избрали задължителни критерии за, солидната, за твърдата биомаса. Мисля, че въпроса за критериите за устойчивост на биомасата е много важен. Проведахме разгорещен дебат в предишния мандат. Сега и парламентът, и комисията имат нов мандат, така че започваме от начало с, а, отвор, с открит дебат по някои много важни въпроси. Така че искаме да ви помолим да отговорите конкретно по три въпроса. Първо, за изпълнение на критериите за устойчивост, особено по отношение на дефиницията на трайно залесени райони. Спорен въпрос, тъй като е възможно да се стигне до обезлесяване за насъждение за добиване на палмово масло, което не е екологично устойчиво. Второ, косвена промяна в земеползването, каква е позицията на комисията. Все повече проучвания говорят, че тази практика има екологично въздействие. На трето място, когато говорим за екологична устойчивост, за твърдата биомаса, защо тези критерии да не бъдат задължителни? Този въпрос се задава от държавите членки и от индустрията. Благодаря. Дам думата на комисията. Има представители на две генерални дирекции енергетика и околна среда. Господин Бабазо има думата. Благодаря ви. Ще се постараем да отговорим на трите поставени въпроса. Първият беше свързан с критерий за устойчивост във връзка с биогоривата. Почитаемият депутат, който зададе въпроса, се съсредоточи върху един от критериите за устойчивост горчива за биогорива и биотечности. Обаче ние в комисията бихме искали да посочим, че схемата за устойчивост следва да се разглежда като единно цяло. Биогоривата и биотечностите трябва да отговарят на всички критерии, за да могат да бъдат признати като съответстващи на условията. Има различни критерии, някои са свързани с намаляване на емисиите, парникови газови, също така райони, поглъщащи въглероден диоксид и други. И също така за това какви видове земя могат да се използват. Като разглеждаме всички критерии заедно, в комисията не виждаме как преобразуването на тропическите гори в плантации за отглеждане на палмови насъждения с цел добив на палмово масло може да отговаря на изискванията. Що се отнася до вторият въпрос, който се отнася до непряка промяна в земеползването с цел производство на биогорива? Ние започнахме да работим веднага, след като беше прията директивата за възобновяемите енергийни източници и в момента работим върху следното моделиране и анализ. Работим върху изготвянето на два модела. Първият се базира върху компютърен модел за пълно равновесие, втория за частично равновесие. Работим, като сравняваме различни модели – и също така се запознаваме с съответната литература. Но трябва да ви кажа, че дори Онези, които са най-напреднали в тази дейност, признават, че е необходима допълнителна дейност, за да могат да се формулират точни препоръки за онези, които определят политиката. Вие знаете, че законодателството изисква от комисията се отчита по този въпрос и да внесе предложение, ако това е уместно, до декември 2010 година. Надяваме се, че до тогава ще успеем да приключим с подготвителната ни дейност. По последният въпрос, който беше свързан с устойчивостта на биомасата, Както подчерта почитаемият депутат, комисията междувременно е издала съобщение. Времето за подготовката му от беше по-голямо, отколкото първоначално предвиденото, защото се очакваше започването на функционирането на новата комисия. Беше сметнато, че това е по-разумно, отколкото това съобщение да бъде издадено от предишната комисия и в момента, в който започна дейността, новата комисия, на 25 януари комисията излезе с това съобщение. Този доклад, както беше подчертано, не препоръчва задължителна схема за устойчивост, която да въжи за цели Европейски съюз, но препоръчва да се използват нези критерии за устойчивост, които да се използват държавите членки, които искат да въведат тази схема на национално ниво. При формулирането на тези препоръки комисията отчете резултатите от обществените допитвания, препоръките на експертите и широк спектър от специализирани публикации, както и оценка на въздействието, извършена от комисията и подкрепена от три изследвания, възложени на научни институции извън комисията. Бих искал да ви кажа, че ние получихме 252 отговора в рамките на процедурата по, допитване до обществените допитвания. Говореше се за уместността и мащаба на схемата за устойчивост на биомаста. Това беше тема, по която работеше първи екип. Втората тема бяха емисии от парникови газове. Трета беше ефективността и устойчивостта на промяна на използването на земята и също така проблеми на управлението и проверката. Резултатите от това изследване може да прочетете на сайта на комисията. В светлината на цялата подготвителна дейност комисията внимателно прецени всички възможни варианти за провеждана политика и претегли баланса между налагането на допълнително бреме върху многото производители на биоенергия и биомаса и ползите от прилагането на хармонизирани критерии при използването на биомаса. Ние смятаме, че на този етап препоръките към държавите членки, които искат да въведат критерии за устойчивост на биогенс и биомаса, позволява да се постигне баланс в това отношение. Най-малкото, защото биомасата е един от най-важните ресурси, за да постигне нашите цели за използване на възобновяема енергия. Но също така ние възнамеряваме да проведем проверка, т.е. след една година ние ще направим оценка на последиците от използването на тези препоръки и ако е необходимо, ще предложим други варианти за действие, ако е необходимо. Благодаря ви. Благодаря ви. Сред нас, за щастие също така, има и представител на Генерална дирекция по климата, господин Филип Ван Боун. Дали вие бихте искали да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Ще бъда пределно кратък. Нашата служба и Генерална дирекция енергетика си взаимодействат. И аз искам да изразя пълна подкрепа за казаното от моя колега. Харесва ми това. Понякога има повече дискусия, друг път по-малко. Господин Проди има думата. Благодаря. Искам да благодаря и на моите колеги за въпроса, който зададаха. Мисля, че ние трябва да говорим в по-общ план за съвместимостта. и за това, че обработваемата земя се използва за различни цели. Не само за биомаса, вече има натиск да се промени земеползването. Една голяма част от нея да се използва за производство на електроенергия чрез фотоволтични панели. С други думи, тук има сериозна конкуренция за обработваемата земя. И ние трябва да помислим за какво да се използва, за какво да разрешим да се използва земята. За производство на електроенергия или за производство на храна. Мисля, че първият приоритет би трябвало да бъде производство на храна. Така че трябва да сме наясно с а, това какво точно искаме. Аз лично смятам, че ние трябва да използваме всички ресурси за производството на енергия възоснова на най-добрите и модерни технологии. Ако това стане, ще имаме възможност да експериментираме с, е, с енергийни е, култури е, върху заразена почва. 3% от цялата почва в Италия е заразена. Говорим за около 10 000 квадратни километра. И след като Веднъж сме опитали да оздравим и изчистим почвата, можем да засаждаме а, е, така наречените енергийни култури. Ето защо нека да не бързаме. и да обсъдим въпроса за съвместимостта и за възможностите за промяна в земеползването. Не само а, за биомаса. Следващият оратор има думата. Благодаря, господин председател. Искам да направя следното изказване. 25 неправителствени организации през миналата седмица изпратиха писмо до съответния комисар за практическото прилагане и изпълнение на европейските критерии относно и екологичната съвместимост, съвместимост на биогоривата. Още веднъж искам да ви помоля и да попитам как ще бъдат определени тези съответни площи и как ще се направи разграничението между биогоривата и техния принос към емисиите, които се изпускат в атмосферата и са вредни. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за отговорите. От друга страна обаче, искам да кажа, че комисията понякога е, има дарбата да говори много без да казва нищо ново. Имам само един въпрос. Представителя на комисията каза, че обикновено насъжденията за добиване на палмовото масло не са предмет на критериите за устойчивост. Какво означава обикновено? Изключват ли се тези насъждения от приложението на критериите за устойчивост или пък има някакви вратички и възможности тези критерии да бъдат приложени. Линда Макабан има го. Искам само да кажа на комисията, че гражданите проявяват много голям интерес към този въпрос. Получих много писма от избиратели във връзка с доклада Много от експертите не разбират какво иска комисията да постигне. Тук обаче има един цитат. Според който промяната в залесените райони от тропически гори в насъждение за добиване на палмо масло не нарушават критериите за устойчивост. Какво, искат, какво искате да кажете? Няма да се допуснат нови насъждения за добиване на палмо масло а, или нещо друго? Кога ще излезе докладът? Благодаря. Благодаря на комисията за първия отговор, но съгласна съм с колегите, че отговорите до сега не бяха много ясни. Така че нека да се върнем към трите въпроса. Първо, дефинирането на насъжденията с цел да се добива палмово масло. Защо не дадете дефиниция за системите за замеделско производство, които не са горски насъждения. Аз знам, че има някои критерии в документа, но ако ние говорим за гора с ниско ниво на биоразнообразие, то ако може да се премине от такава гора към плантация с насъждения за добив на пало масло, то дали това може да бъде устойчиво? Ние трябва да сме сигурни, че не може и няма да смята за устойчиво преминаване от горски насъждения към насъждения с цел добив на палмово масло. Защо да не използваме дефиницията на ФАО? Вторият въпрос е за непряката промяна на вземеползването. Аз съм много добре знам всички тия модели за частично равновесие и всички останали. Но моето опасение е, че те всички не дават пълна яснота. Един модел упростява света. Така че, в крайна сметка, дори през декември 2010 година този модел няма да отразява реалния свят. Това, което със сигурност знаем сега, е, че нито един от тези модели не показва, че няма непряка промяна в земеползването. Затова тук се задейства принципа за предпазливия подход. И аз искам да получа ясен отговор на това. Какви въпроси се отчитат при тази непряка промяна и какви са факторите? Бихте ли могли подробно да обясните как смятате да подходите към този проблем? И по третия въпрос. Вие казахте, че сегашното съобщение за критерии за устойчивостта на биомасата постига необходимия баланс и че в дългосрочен аспект този документ може да стане задължителен за изпълнение. Аз съм говорил с много предприятия и фирми и те вече се оплакват, че ще бъде голяма бъркотия, ако на европейско ниво има такъв задължителен за изпълнение документ. Защо вие не възприемете, че ако различни страни имат различни критерии за устойчивост на биомасата, че това ще доведе до объркване. Смятам, че както се подхожда към биогоривата, така трябва да се подхожда към биомасата. Е, има ли други колеги, които биха искали да се изкажат? Добре. Дам вам думата на господин Бабазо от комисията. Thank you very much. Uh... uh Много ви благодаря. Първо бих искал да ви напомня, че това, което прави комисията, е, че тя подготвя на нивото на службите едно тълкователно съобщение на правния текст, възприят от двата законодателя, съвета и парламента. Това означава, че вие не можете да очаквате от комисията в това съобщение нищо, което би се отклонявало от вече утвърдения законодателен текст. Тоест, ние трябва да тълкуваме нещо, което вече е законодателство на Европейския съюз. За това твърде са ограничени възможностите ни за маневриране. Предприема се определена дейност от службите на комисията, но не от колегията. Така че се извършва предварителна дейност, която трябва да бъде одобрена от нашите органи, защо предлагаме това съобщение? Защото това е документ с насоки за държавите членки, за всички заинтересовани страни, включително и предприятията, за това как да изпълняват директивата. Но разбира се, този документ не може да промени разпоредбите на директивата и единственият орган, който има право да тълкува правни текстове е, Евро... е Съда на Европейските общности. Сега по конкретните въпроси. Съгласен съм с господин Проди в това, че трябва да се заемем с този въпрос в дълбочина, а именно въпроса с, с взаимоотношението между културите за производство на храни и други култури. В самата директива вече има един стимул за второто поколение биогорива, които се произвеждат в целулозната верига, т.е. биогорива, които се произвеждат от остатъци от горската, и замеде... горската промишленост и замеделието. Ние се стремим да ускорим прилагането на тези технологии, защото това по никакъв начин няма да вреди на културите, използвани за производство на хранителни продукти. Има някои законодателни стимули, предвидени в законодателството, за да се отчете тази загриженост. Има още един стимул. Ако горивата, използвани за биогориво, ако културите, използвани за биогориво, се засаждат на замърсени земи, и това много отговаря на вашия въпрос. За следващия аспект, може би, ще ви бъде интересно да знаете какво е нашето тълкуване за насъжденията с цел получаване на палмово масло. Тук Основното ни правило е записано в самия текст, а именно трайно залесени райони. Не се говори точно за гори или горски насъждения, както се говори в насоките на ФАО. И за това дейността на службите на комисията е да се установи и да се обясни как може да се тълкува това. Както вече казах, дали става дума за тълкуването, дали насъжденията с цел получаване на пално масло са горски насъждения или не, е нещо, което в повечето случаи означава, че балансът на парникови газове е необходим за изпълнението на критериите за устойчивост няма да бъде постигнат чрез преминаване от горски насъждения към насъждения с цел получаване на палмово масло. Ние смятаме, че такова преминаване не отговаря на изискванията на директивата и следователно няма да се допуска. Но, както вече казах, този въпрос все още се проучва от комисията. За биомасата. Ние сме наясно с позицията на частния сектор, както и държавите членки, много държавите членки, обаче този проблем трябва да бъде анализиран много внимателно, защото ситуацията е твърде различна в сравнение с ситуацията с биотечностите, където има много по-високо разпространение на продукта, много по-широко разпространение на продукта що се отнася до вноса, износа и търговски обмен в рамките на Европейския съюз. Uh, що се отнася до биомасата? За сега нейният дял в търговията е 5%, докато по-голямата част от биомаста се произвежда в Европейския съюз в съответствие с европейските норми, които според нас в достатъчна степен защитават устойчивостта на производството на биомаса. Затова не искаме да възлагаме, да слагаме на плещите на европейските производители неоправдано бреме. В момента тази тежест е сравнително малка, що се отнася до отчетността, но разбира се, ние внимателно следим как се изпълнява действащото законодателство, което вече в голяма степен се изпълнява. И целта ни е да установим дали има нужда от последваща законодателна дейност. Така че ние сме възприели един доста предпазлив подход тук. За моделите и моделирането. И искам да помоля колегите да вземат думата, така че те да обяснят по-подробно каква дейност предприехме в тази насока. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Ценим интереса към моделирането и аналитичната дейност на комисията. Много сложен въпрос. На този етап комисията иска да разбере сериозността на проблема, мащабите на проблема, дали проблемът е сериозен или не е толкова сериозен и на тази основа да видим дали са необходими регулаторни мерки. В, при моделирането ние се опитваме да постигнем точно това, да разберем мащабите на проблема – той спомена различните дейности, които се извършват в момента. Както той каза, те все още не са приключили и не могат да се използват като основа за разработване на насоки. Комисията ще предложи обществено допитване тогава, когато преценим, че разполагаме с съответната основа, на която да се извършва това допитване. Трудно е да, пред, да представям подробности от моделирането. Както казах, дейността е много сложна. За сега работим с много променливи и ако представим всички а, тях а, ще създадем повече объркване, отколкото яснота. Мисля, че не е необходимо да давам повече подробности. Ако желаете, можем да ви представим някои данни с, за насъжденията за добиване на палмово масло и за това каква част от тях се използват за целите на биогоривата. Данните са интересни. Оказва се, че само една малка част от палмовото масло, което се произвежда в света, се произвежда в Европейския съюз. Засиленото търсене на палмово масло не, от енерги... не идва от енергийния сектор, а от други сектори. Но мисля, че за момента не е необходимо да се впускам в повече подробности. Господин Оуен, иска ли да добави нещо? Не, тогава господин Ейкарт. Благодаря ви отново за отговорите. Съвсем накратко бих искал да продължа. В отговорите на комисията стана много ясно, че стои въпросът с дефинирането на памовото масло. Това е нещо, което е важно, но в много случаи тази дефиниция не въжи. Тоест, важно е да имаме една добра дефиниция. Следователно, наистина е важно да се започне този дебат. Да, ние всички сме наясно, че пълното масло се използва за много цели, но точно за това ние трябва да предложим една много стрикна дефиниция за насъжденията, използвани за производство на пълно масло, защото после ние ще говорим за пълното масло в по-широк смисъл, не само за биогоривата. Ако се прави такива маньоври от една по-стрикна към една по-широка дефиниция, това е много опасно със сигурност тези насъждения не са нито гори, нито дори горски насъждения. Що се отнася до обществените допитвания по непряката промяна на земеползването, парламентът определено иска да участва и в това обществено допитване и много се радвам, че комисията признава, че наистина има големи различия в фактора на непряката промяна на земеползването, но има въздействие. Така че много се радвам, че комисията признава, че има въздействие, когато има непряка промяна на земеползването. Така че тук ще спра и благодаря още веднъж за отговорите. Живанди. Господин Живанди, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Зададох, извинете, един въпрос, но не получих отговор. Въпросът ми беше дали изключвате това, че палмовото масло, произведено на плантации, които преди това са били гори, дали това отговаря на критерия за устойчивост. Аз се надявам, че този въпрос беше много ясен. Комисията, заповядайте. Да, разбирам, че искате а, отговор с да или не. Онези от вас, които са се занимавали с системата за устойчивост, а, знаят, че става дума за нещо много по-сложно. Има три типа критерии. Първо, критерии за биологично разнообразие. Това изключва определен тип земя, която може да се използва за тази цел – на тази и от тук очевидно означава, че не могат да се засаждат палмови дървета на бивши тропически гори. По-нататък методология свързана с изчисляване на, на парникови, емисия на парникови газове. И третият критерий, за който говорим, е критерий за поглъщане на въглерод – опитваме се да тълкуваме директивата тук. Не е възможно да ви кажем да или не във всеки възможен случай. Само, че ще се опитам да се върна на онова, което исках да кажа за използването за производство на енергия и за други цели. Говорим за това дали ще се използват култури за енергийни цели и те да се включват в енергийните, е, в европейските цели. За повечето култури няма критерии за устойчивост. И мисля, че това следва да имаме предвид, е, когато обсъждаме е, тези въпроси. Благодаря. Обеден съм, че в бъдеще ще се занимаваме с тази тема. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред и това е човешки права, социални и екологични стандарти в международни търговски споразумения. Докладчикът е Томас Умер, който има думата. Благодаря, господин председател. Тук става въпрос за едно становище, което трябва да изразим, което се отнася до прилагането на социално-екологични стандарти в международните търговски споразумения. Това е застъпено в договора от Лисабон. Разбира се, по този начин ще имаме повече влияние и повече глас по отношение на тези мерки стандарти, свързани с здравно състояние на животните и така нататък. Редица други стандарти, стандарти, които трябва да а, бъдат поставяни под въпрос при подписването на двустранни споразумения. Когато тук на първия етап имаме едно глобално хармонизиране на социално-екологични е, стандарти, ще е много добре. Но няма е, да е толкова лесно. Аз смятам, че ще са нужни поне още 20 години. Имаме нужда и от арбитражен орган, който да решава е, проблеми по отношение на критериите. Смятам, че сега в рамките на економическата криза имаме шанс в рамките на подписване на договори на 100, съвсем целево да се стремим към устойчивост, към постигане на едно добро хуманно отношение към животните. Това, което за мен е по-важно, Трябва съвсем ясно да се каже на комисията, че когато изпращаме наблюдатели в организациите, те трябва да имат цялата налична информация, така че ние на време да знаем какво се договаря. Това е включено и в договор от Лисабон и се надявам, че това ще бъде изпълнено и на практика с удоволствие очаквам вашите предложения. Господин Проди, като докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Ecco, io la pongo in... Колегата Улмер наистина се взе с един много важен въпрос. Аз разкажам този въпрос най-вече във връзка с Европейската система за търговия с емисии. Разбира се, това е свързано с парниковите газове. Системата задължително трябва да е в състояние да гарантира отговорно поведение в тази област. E Световната търговска организация, Международния валутен фонд и Световната банка всичко това са организации, всяка една от които действа независимо от другите. Смятам, че не можем да избегнем мисълта за това, е, че е необходимо управлението да бъде съгласуване. Мисля си, че всичко се свежда до проблеми с дисциплината. И проблемът с спазването на нормите, що се отнасят до емисии на парникови газове, е много важен. Затова трябва да има възможност да се санкционира неправомерното поведение. И, разбира се, СТО е в състояние да налага такива санкции. Разбира се, не може да няма наказания. Например, има някои страни, които не спазват необходимата дисциплина. Не можем да свещаме нашите дейности само до предлагане на стимули – Международния, Международния валутен фонд или Световната банка трябва да гарантират това, че тяхната политика също е обвързана с спазването на екологичните норми. Цялата система трябва да бъде разглеждана като една цялостна система и тя трябва да се управлява по координиран начин. По-настоящем това е практически невъзможно. Смятам, че забравяме за ясната взаимозависимост между емисиите на парникови газове и дисциплината, която трябва да се прилага от онези, които генерират тези емисии. Ние задължително трябва да привличаме и то системно към тази дейност всички международни организации. Така че, да, се осигури необходимата дисциплина. Благодаря ви. Мистер Вандал. Господин Вандал. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Олмър представи няколко интересни предложения и ми е интересно да чуя какъв ще бъде отговора на комисията. Ня... Нека да го помоля за пояснение във връзка с някои предложения. Това, което ме интересува по-конкретно е точка четвърта. Какво би ли обяснил какво по-точно има предвид? Правилата на Европейския съюз или е, международни правила? По-точно шеста точка от предложенията, където се казва, преференции към ново индустриализирани страни. За какви преференции има предвид? И въжи ли това за всички индустриални страни, без изключение? Е, това понятие напълно ясно за всички ли е? Имам предвид ново индустриализираните е, страни. По-нататък, е, точка 9 от предложенията – говори за оценка на а, интервалите. Това, разбира се, е много важно, но трябва да следим правилата да се прилагат. Според мен това е важно, само че трябва да се предвидят и последици за не спазване на правилата. Не съм много сигурен, че докладчикът има предвид именно това. И затова питам дали тук е въпрос на формулировка или пък действително има, има той предвид, че се предвиждат санкции за тези, които не спазват правилата. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Докладчикът в сянка, госпожа Парванова, за щастие не е тук, така че тя ме помоли да се изкажа от нейно име. Искам да благодаря на докладчика за доклада му. Мисля, че можем като цяло да го приемем. Мисля, че първият въпрос, който трябва да се зададем е защо ни Световната търговска организация за повече търговия, повече добруване или нещо друго. Добруването всъщност означава и по-чиста околна среда. Това съвместимо ли е с другите цели на СТО? Ние като либерали сме убедени, че добрата търговска политика е, ще е, е предпоставка за опазване на околната среда. С други думи, е, са, мерките за опазване на околната среда трябва да са съвместими с търговските правила. Ето защо аз призовавам комисията да каже много ясно на СТО, че екологичните съображения са легитимна са, са легитимен фактор в, в международните търговски споразумения. Комисията иска ли да коментира господин Санчес от Генерална дирекция търговия тук? Заповядайте. Благодаря. Uh, uh, uh, Разбира се, ние се запознахме с становището и като цяло сме съгласни с основните цели и насоката на този документ. Самата комисия ще предложи конкретна политика, която включва екологичните аспекти и която се стреми да укрепи използването на екологичните стандарти при изключване на търговски споразумения с други страни. Разбира се, ние ще отчетем, че тези споразумения подлежат на процедура на даване на съгласие от страна на парламента. Целите на комисията и на парламента, що се отнася конкретните точки. Ние имаме някои въпроси, някои бележки. Ще бъда кратък. Ще кажа само, че комисията има същите въпроси, които бяха поставени от господин Ван Далън смисъл, че когато ние говорим за хармонизирането на стандарти за опазване на здравето и околната среда, ние имаме предвид една глобална хармонизация, а не просто европейска хармонизация, защото всъщност ние с европейската хармонизация вече се занимаваме с това, се занимават всички институции на Европейския съюз. Що се отнася до преференциите за трети страни, то тук ние мислим за общата система за преференции и комисията бих от името на комисията бих привлякал вашето внимание към дебата, който тече и който е свързан с премахването на тази обща система за преференции. В тази процедура парламента ще участва като съзаконодател и ще има очевидно много продължителен етап от консултации. За сега, като предварителна информация, ние можем да кажем, че смятаме, че този конкретен въпрос би намерил своето решение в рамките на един по-широк дебат, свързан с общата система за преференции. Иначе, разбира се, отчетохме и призивите за участието на парламента при провеждането на съответните срещи, изготвянето на съответните документи. Разбира се, ние трябва също така да отчетем, че ще има конкретни преговори на институционално ниво между Комисията, парламента и съвета с цел да бъдат отразени новите елементи, въведени от Лисабонския договор. Така че резултатът от тези конкретни преговори ще определи конкретния характер на участието на Европейския парламент. Що се отнася до срещите и преговорите. И накрая бихме казали, че СТО има правомощията и експертните знания за да се формулират търговските правила и да се следи спазването им, както и спазването на други ангажименти, включително и поети по двустранни споразумения, въпреки че това, разбира се, е много по-сложно. Що се отнася до изпълнението и до арбитражните органи, то комисията води преговори за конкретни арбитражни процедури за проверка на включването на екологичните стандарти в двустранни търговски договори и решенията на арбитражния орган са задължителни за изпълнение. След като е са издадени, страната трябва да спази процедурата. Разбира се, ние знаем, че тези решения не са изпълними чрез системата на националните съдилища. И последната ми бележка е, че що се отнася до здравето на човека и животните, то тази тема, според нас, ще бъде до някъде извън обхвата на основната цел на включването на екологични аспекти в търговските споразумения. Разбира се, връзката е много тясна между околната среда и здравето на човека и животните, но здравето на човека и животните обикновенно се разглежда отделно от Европейския съюз, който има много високи стандарти и за опазване на човешкото здраве, и за опазване на здравето на животните. И по този начин имаме гаранция, че ще можем да прилагаме тези стриктни стандарти. В търговските отношения това означава, че внасените стоки и услуги трябва да отговарят на нашите стандарти. Така че това е основното, що се отнася до здравето на човека и животните. Околната среда е един по-различен аспект, който има други последици от гледна точка на търговията. Затова комисията включи този аспект в своите преговори при сключване на търговски споразумения. Чес. Благодаря на колегата Санчес. В заключение, Томас Умър има думата. Благодаря, казва докладчика. Искам да изясна някои неща. Някои ще ги внеса под формата на изменения. Към едно такова становище може да се кажат много неща. По точка 4 става въпрос за екологични и социални стандарти. Точка 5 не се трябва да бъде променена по отношение на тези общите преференции. Ще допълня и другите точки. Смятам, че е необходимо да имаме и един каталог, а не само да упражняваме контрол и наблюдение. Към това спада също и едно становище, свързано с търговията на квоти за въглероден двуокис. Радвам се за измененията, а, които ще внесете. Благодаря, казва председателя. 18 април, 12 часа на обяд. срока за изменение на 27 април ще бъде гласуван доклада в комисията. Преминаваме към точка 8 от дневния ред директива, свързана с предоставяне на информация за храните на потребителите. Много пъти сме говорили по този въпрос и утре сутринта ще гласуваме по тази точка. Дискусията днес а, има за цел по тази точка да обсъди измененията, които са внесени. Един час е предвиден. Пред предлагам а, да не се говори повече от 5 години, а, от 5 минути. Госпожа а, Зомер е докладчика. 800 са измененията. Това се е оказа при преброяването им през почивните дни. И утре ще можем да гласуваме по тези изменения и така. даваме думата на госпожа Сомер, след това на докладчиците в сянка, по 5 минути, след това ще преминем към дискусията. Благодаря. Ние работихме денонощно и през почивните дни. Благодаря на секретарията, че ни предоставиха тази възможност. вече списъкът за гласуване е готов. Такива случаи познаваме и от други такива големи и всеобхватни доклади. Уважаеми колеги, искам да ви помоля при изготвянето на повечето изменения да се има предвид, че този законопроект и тази проектодиректива е предназначена за потребителите, да им се предоставя по-достъпна информация, по-разбираема, но все пак тази директива трябва да обслужва и а, вътрешния пазар. А, трябва да има и съображения, а, свързани а, с това, че се отнася до хранителната верига от различни продукти. Измененията са с най-различен характер – почти сме постигнали ам, съгласие по отношение на шрифта, ам, който трябва да е в размер на 3 мм. А в член 7 по отношение на заблудата, свързан с заблуждаването на потребителите. Също и по този въпрос сме постигнали почти съгласие. По отношение на обозначението на страната на происход, при обозначението на месото, при говеждото месо това вече е регулирано. Трябва да се ам, обозначават и материалите и веществата, с които са обработвани продукти. Има изследване, което показва, че 10% от потребителите проявяват интерес към происхода на продукта, който купуват. Ето защо предлагам да гласуваме за обозначаване върху всички продукти на страната на происход. Дали е, това ще го предложим и на комисията, те да кажат е, това възможно ли е, е от техническа гледна точка, какви може да са трудностите, така че всички съставки да бъдат обозначени на опаковката. Нека да се направи и една оценка на въздействието. Дали това е възможно? Ние искаме да имаме едни разпоредби, които да бъдат изпълнявани. Искам да помоля за станов страна на комисията за обозначаване от страна на отделните държави и членки да се създаде една система за обозначаване. Нека да не изпадаме в такова положение, че след време да имаме 27 различни обозначения. Разбира се, те не са правно обвързващи, но в самата държава, в която те ще бъдат издадени, те ще бъдат задължителни. Това го установихме съвместно и с колегите от Комисията по селско стопанство и затова това предложение беше отхвърлено. Друг аспект, това са неопакованите предварителни продукти, които да бъдат изключени от регламента, свързан с обозначаването на продуктите, като хляб или а, други. Това също не можем да го позволим все пак трябва да се съдържи информация за е, алергени в тези продукти. Всеки, който е прочел проекто директивата, аз това го съм го застъпила като предложение, така че да има някаква информация за съдържанието на продуктите или това да бъде включено в менютата в ресторантите. Не трябва искаме не искаме това да е за сметка на а, някои традиционни а, ястия, разбира се, в а, ресторантите. А, не не трябва а, горната страна на всяки един продукт, на всяка една опаковка да са написани всички тези данни. Аз не искам, когато подарявам а, на деня за майката на моята майка котия бомбони, отгоре да пише всичките тези а, вредни калории, които се съдържат в а, бомбоните. Този проект документ ще стане част от директивата за обозначение на хранителните продукти. Европейската комисия трябваше още преди една а, година да обяви и да публикува тези питейни характеристики на отделните продукти. Искам да кажа, че етикетирането за питателността на храните е от изключително голямо значение. Не трябва член 4 да бъде зачеркнат. Искам да помоля за вашата подкрепа. Аз не искам да има задължително обозначение. Това няма на, научна обосновка. А, за да не се заблуждават потребителите. Това е една друга глава, по която мненията се различават значително. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зомер, казва председателя. Преминаваме към докладчиците в Сянка. Господин Вемот има думата. Благодаря, господин председател. Ние сме обсъждали въпроса и не искам да навлизам в аргументите, тъй като те са повдигани многократно. Само, че през последните месеци бяха изразени доста тревоги. И затова предлагам няколко консолидирани изменения. Първото е свързано с страната по происход. Подходът е доста по-прагматичен от много от представените изменения. Там се говори за задължително обозначение за месо, пилешко месо, пресни плодове и зеленчуци. За говеждото и рибата това вече е задължително. За производителите, които казват, че това е твърде трудно, тъй като източниците са многобройни, имат възможност да напишат неоточнен происход. Следващото консолидирано изменение е свързано с, с Формите за представяне на хранителната стойност. Това няма да въжи за стоки като е, хляб, мляко, е, плодов сок, а само за преработени полуфабрикати, като и готово приготвени ястия. Това е изменение 8. Според мен подходът е доста по-разумен. Консолидирано изменение номер 9 настоява за насоки за реалистичен грамаж на порциите в съдействие с различни организации и органи, също така и референтни стойности за хранителните вещества. И така, настоявам комисията да определи референтни стойности за хранителни вещества, като има предвид насоките от Агенцията за безопасност на храните и независими научни проучвания. За колегите, които няма да подкрепят задължителната информация, тогава би ги помолила да продължат да спазват националните системи. Не би трябвало държавите, държави членки да не включват такава информация. И накрая потребителите искат информация за храна по происход, искат информация за хранителни стойности, за здравните организации, здравните професионалисти казват, че е, представянето на хранителната стойност е много важна в борбата срещу затластяването и други е, здравни състояния. И така, потребителите имат нужда от такава информация, за да могат да направят целенасочен избор. Индустрията а, лобира масирано. Потребителските организации, здравните професионалисти не разполагат със същите ресурси. Ето защо бих се обърнала към колегите в кого се вслушвате? Е, лобито на бизнеса или пък е, потребителите и професионалистите, които настояват за определена информация? Е, нашата работа е да направим така, че информацията да помага на потребителите да направят съответен избор, а да не се ограничаваме само с това, за което настоява бизнеса. Благодаря, Гленис. Следващият оратор е Гамиам Гапанги. Благодаря, господин председателю. Няма да говоря толкова дълго, тъй като този въпрос сме го обсъждали е, често. Това, което ми направи впечатление през последните месеци, е, че как да се изразя отделните позиции са се променили е, във времето и няма да повтарям всичко от начало. Добре е, че а, по някои теми се, се, се е достигнало до консолидиран компромис. Това ще ускори и ще улесни процедурата. Ам, убеден съм, че и обаче истинската работа предстои след утрешното гласуване. Може би след гласуването ще е добре, ако наистина постигнем компромиси. Може би трябва да попитаме потребителските организации дали и те не са готови да седнат на една маса с нас. Ако не успеем да постигнем един становище, може би те ще ни помогнат за това, за да дадем едно ново измерение на нашата политика. Утре по време на гласуването ще гласувам по измененията, но след това трябва да се захванем а, с истинската работа. Както казвате, наистина истинската работа предстои след гласуването от страна на другите политически групи. Тук не са докладчите в сянка, но ако някой иска да вземе думата, както виждам, има сближаване на позициите. Разбира се, що се отнася най-вече до четливостта на шерифтовете. Всичко друго все пак е спорно все още. Това не е много добре, но това е положението. Има drugi желаящи? Юлена Lible. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam pogratulować naszej pani sprawozdawczyni. Много ви благодаря. Първо бих искала да поздравя нашия докладчик, защото тази тема е много сложна и броят на измененията само доказва това. Имаме над 800 изменения, нещо, което се случва рядко. Когато става дума за регламенти, много е важно да се осъзнава, че те засягат цялото население на Европа, затова е важно информацията в регламента да бъде съдържателна и да бъде ясно посланието. Всичките бележки, направени тук, са много разумни, както и измененията. Но едно изменение 162 трябва да бъде заличено. Там се говори за характеристика на хранителните стойности. И по този начин информацията става твърде неясна. И става едно претоварване с информация. Това ще бъде дискриминация спрямо определени видове храна. И това ще бъде изключително неразумно. Не смятам, че такава разпоредба може да се включва в регламент. И това няма нищо общо с лобиране от страна на производителите или някакви лобита, които биха искали да се прилогат определени формулировки по някакъв скришен начин. Проблемът е, че има някои фрази, които дава достатъчно ясна информация, защото ние като потребители трябва да сме наясно с хранителната стойност. Също така коефициента за дневната доза или дневното поемано количество и това предоставя достатъчна информация за всички потребители. По този начин те получават информация и могат да вземат информирани решения, но също така и специалистите в сферата на здравето могат да изградят съответна политика възоснова на това. Защото ако искаме нещо да променим, ние трябва да наблягаме върху образованието. Здравословното хранене не означава да даваме цялата възможна информация – защото далеч не е задължително точно захарта или солта да са вредни, а начина по който ние организираме нашия начин на хранене. Затова призовам да се заличи изменение 162. Благодаря ви. Благодаря. Сега препоръчвам по 3 минути за ораторите. Петър Лиз има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на сътрудниците, които участваха в тази работа. Наистина през последната година и половина, най-вече в последните дни, работихме много сърно. Искам да всоча две неща. На първо място, независимо от това какво ще решим утре или какво ще решим в края на процедурата, потребителят при всички положения ще има повече информация на опаковката на продукта, който купува има две доброволни системи. Едната, която е въведена от предприемачите. Е, но а, няма предписания, свързани с обозначението на енергийната стойност на европейско ниво. Не става просто за това, кое ще отхвърлим, а става въпрос за това да се подобри информацията, която се а, отпечатва на опаковките. Искам още веднъж ясно да подчертая. Много често а, мислим за големи фирми като Несли или Фереро, но има и стотици малки фирми, които са засегнати. Ето защо трябва да подхождаме по-внимателно и трябва да сме по-щедри, що се отнася до а, изключенията. Но а, като цяло подкрепяме докладчиката, а, докладчицата, а, следващия оратор Криста Клас. Благодаря, господин председател. Ние не сме в началото на дискусията, ние сме посредата на дискусията. А, след гласуването да не правим пауза. Ние трябва дори след гласуването да следваме една линия, както и докладчицата каза. Трябва нещо да се направи в положителна а, посока, така че да има една продължителност, една устойчивост. Ние всички знаем а, за какво говорим и знаем а, какви са ни позициите. Две изменения ми направиха впечатление, които искам да ги ви ги представя. Става въпрос за обработката на повърхностите на зеленчуците и плодовете. Използват се пестициди. Так, ние имаме е, много ясен регламент, кои е, вещества са допустими и кои не. Потребителя обаче въобще не знае. Е, няма информация какви вещества са използвани. Е, за да се обработват плодовете или зеленчуците. И за това дали тези вещества не вредят на здравето. Трябва да сме много стрикни, така че всяка една информация да бъде предоставяна. Потребителите да бъдат достатъчно информирани Разбира се, такива обработки се правят, за да се защити самия плод или зеленчук и, и да се предпази ам, промъкването на токсини, които също могат а, да вредят на здравето. Ето защо предлагам още веднъж веднъж да се обърне внимание а, на това изменение и аз предлагам да, да няма обозначение на тези вещества, които, а, с които се обработва повърхността на зеленчуците и плодовете. Благодаря. Хорс Шнерът има думата. Благодаря, господин председателю. Е, искам да поздравя докладчика. Това, което е, тя каза, днес показва, че тя е работила много усърдно. Трябва да имаме е, едно нещо предвид, когато гласуваме утре. Имаме голяма отговорност. Европа утре е отправила взор в нашата комисия. Тази отговорност трябва да я поемем и не можем ам, да правим каквото си искаме. Искам да апелирам че тук не става въпрос за догми, за етика, тук става въпрос за ясна информация, която да се дава на потребителите, така че а, да можем да повлияем ам, проблема, свързан с затластяването и над наднорменото тигло. По отношение на обозначението не трябва да се въвежда протекционизъм. Това не е съвместимо е, с единия вътрешен пазар. Е, не е уместно е, да се обръщат нещата нагоре с краката. Относно хигиената, свързана с хранителните продукти. Тези проблеми не се а, появява в големите предприятия. И малките предприятия, които заемат най-голям дял в Европа, а, при тях се наблюдават тези проблеми. Трябва да се предприемат мерки, например в а, а, хлебарниците и други такива малки предприятия. Проблема с обозначаването а, на транжирано месо. Знаем, че има злоупотреби в Европа. Обозначението не трябва да се коригира. Може би а, трябва да сме по-въздържани, да оставиме на хората на място да решат как да подходят към този проблем. Кои са тези изменения? Пита председателя. 177 изменения. Сега колегата Пилар Юзор има думата. Sí, muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за извършената от него работа. Съгласна съм с всичко. Светофарната система за обозначение, е, за цялата информация, която ще се представя. Но искам да, преду... да кажа няколко думи само за националните разпоредби като че ли противоречат на идеята за хармонизация. Това са въпроси, които следва да се отчитат. Ако искаме балансирана хармонизация, не можем да допуснем националните системи а, да влязат в сила. Що се отнася до езика на представенето, прочетах, че, прочетах че член 20 се прилага без проблем. Комисията обаче смята, че това е недостатъчно. Съвета също смята, че е недостатъчно. Аз обаче смятам, че нещата трябва да останат такива, каквито също се отнася до обозначаването и включването на информация за алкохолни напитки. Има изисквания, които са твърде изчерпателни. Що се отнася до алкохолизираните напитки, изменението, прието в Комисията по вътрешен пазар е достатъчно. Необходимо е да се запишат съставките, но не хранителната информация. Що се отнася до малките и средни предприятия, Нямам какво да добавя в хранително-вкусовата промишленост. Малките и средни предприятия имат много важен дял. Ние трябва да им оказваме подкрепа, за да се запази тяхната жизнеспособност. Благодаря. Аня Вайсгербер има думата. Благодаря. И аз е, искам да започна с поздравления към докладчика, тъй като въпросът е много сложен, а тя се е справила чудесно. Мисля, че утре ние ще гласуваме документ, е, който трябва да бъде полезен за нашите потребители. Трябва да даде възможност на потребителите да се защитават. И самия факт, че изискваме повече информация за масно съдържание, калории и така нататък, представлява сериозен напредък за нашите потребители. Така трябва да гледаме на нещата. Смятам, че по този начин ще дадем възможност на потребителите да направят информиран избор. бяха направени различни предложения за срок на годност и други. Мисля, че ние можем да намерим съответните, можем да достигнем до правилното решение в консолидираното изменение. Малките и средни предприятия, както казаха някои колеги, не бива да бъдат затруднявани. Според мен акцентът трябва да бъде върху по-доброто етикетиране, по-доброто обозначаване. Особено по отношение на добавките и примесите. Мисля, че по този въпрос можем да постигнем съгласие с други комисии, като Комисията по селско стопанство. Изменение 68 от докладчика се прие единодушно и 261 също. Това е изменението, в което обясняваме смисъла на понятието примеси. Сто изменение беше прието единодушно. Мисля, че това е тема, по която парламентът може да изпрати ясен сигнал. В съветът има проблеми. В Германия също се водят много дискусии. Но аз призовавам всички колеги да положим усилия да направим нещо, което да е от полза за потребителите нека да има ясно обозначаване на имитациите. Има много стоки, при които потребителите лесно могат да бъдат заблудени. Благодаря ви, каза председателят. Господин Питер Лизе, последният. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че докладчикът ни има амбицията да не останем само на ниво най-добри намерения. И позицията на парламента да бъде е, по-твърда, отколкото в миналото. Е, особено се радвам, че е, има желание да не се бюрократизира твърде много нещата. Също така да се отчитат интересите на малките и средни предприятия, на малките заведения за обществено хранене. Искам обаче да добавя едно нещо. Не искам да осложнявам живота на докладчика, но като пчелар искам да добавя някои въпроси. Не успях да се ориентирам в цялата документация, но не, не разбрах как, как стоят нещата с меда. Ако погледнете срока на годност на меда в Европа, то е от една година до неопределен срок, така че потребителят лесно може да бъде, да се почувства объркан. Мисля, че е, има случаи на намерен метод много-много години, който все още е годен за консумация. Така че аз мисля, че ние не бива да обозначаваме а, до срока на годност за меда. Сега, що се отнася до датата на производство? Кое е датата на производство? Сезонът, в който пчелите са произвели меда или датата, на която меда е бил сипан в буркани? Освен това има фирми, които купуват мед в света, те го смесват с малко мед от а, тяхната страна и след това го обозначават като мед, идващ от определена страна. Аз не знам дали ще успеем да а, разрешим всички тези въпроси с доклада, но бихте ли ми казали как стоят нещата с меда? Да, вие сте такъв човек, който държа на екологичните стандарти. Може би меда в Словения може да се яде в продължение на 2000 години. Това се прави всъщност, но не знаем все пак дали фараоните стояли от този мед. Госпожа Зомър може би ще отговори на въпроса, свързан с етикетирането на меда. Относно глави 6 и 7, които а, са свързани с националните разпоредби, които са редица, как а, ще стане тяхното хармонизиране, как ще се постигне един баланс. Oui, monsieur le président. Да, господин председател, благодаря, че ми дадахте думата и слушах всички предложения, които бяха представени и различните компромиси. Ясно е, че 800 изменения е доста сложно нещо. Мисля, че в нашата законодателна история не е имало такова нещо. Европейската комисия иска да потвърди преди да излезе с официална позиция за етикетирането и шерифта. Мисля, че никой не поставя под сериозно съмнение тази система за обозначаване на хранителните съставки и мисля, че е, би трябвало да благодарим на госпожа Сомер и другите депутати, които е, приемат е, ползата от този начин на представяне на информацията. Що се отнася до националните системи, знаете, че позицията на Европейската комисия винаги е била за за национални системи, като си има предвид, че това е бавно, постепенно преминаване към хармонизация. Имаше трудности в процеса на оценката на въздействие да се утвърди общностна система, ето защо ние е, избрахме варианта доброволни национални системи. Те могат да, се, да са различни в различните държави членки, според принципа на субсидиарност но след няколко години е възможно да се очертаят една, две, три системи и в последствие да се е, разработи една общностна система но в момента националните системи е предпочитания вариант. Що се отнася до четливостта, сериозен дебат, разбира се, и в съвета, в различните групи. Проблемът стои с острота. Ние смятаме, че трябва една дефиниция за четливостта, но това не е достатъчно. Ето защо смятаме, че трябва да се приеме и изискване за големината на шрифта. Искаме, искаме текста да бъде ясен, така, щото производителите да знаят какво да очакват и на какви изисквания да отговорят при отпечатването на етикетите. Що се отнася до происхода, искам да потвърдя, че за нас е много по-важно да сме сигурни, че доброволната информация за происхода да не заблуждава потребителя. Разбира се, ние ще ни очакваме гласуването в комисията и в пленарна зала тъй като проблемът с обозначаването на происхода трябва да се съгласува и с, и с службата по селско стопанство. Знаете, че се работи по зелена книга. Също така изслушахме предложение за фалшификатите и имитациите. Ние смятаме, че юридическите инструменти, с които разполагаме, ни дават възможност, ако бъде правилно приложен от националните контролни органи, да се борим активно срещу стоките, които заблуждават потребителя, т.е. сирене произведено с, растителна, с растителни мазни, се представя за сиране от мляко. Независимо от това дали става дума за старата директива за обозначаване или друго, смятаме, че националните контролни органи, които искат да се борят за, срещу фалшификатите, трябва да разполагат с е, правните инструменти, за да могат да сложат край на тази практика. Що се отнася до меда? Искам да напомня, че законодателството не предвижда срок на годност за всеки продукт. За производителят е този, който определя този срок. Това е част от неговата отговорност след като направи съответните проучвания за трайността. Всеки производител и по-конкретно на меда, но също въжи и за киселото мляко, месото, надениците и друго, може в съответствие с проучванията за трайност, върху трайността на стоката да определи срок от година 2, 3, 4, 5. Не знам дали ще стигнем чак до египтените, няма законодателна разпоредба, която да определя трайността на даден продукт. Всеки производител, всеки сектор, в случая производител на мед, е този, който следва да определи срок на годност. Но законодателството изисква всички производители на, хради, на хранителни стоки да сложат такъв а, срок. Що се отнася до хоризонталното етикетиране и националните разпоредби. Има възможност за хармонизация. Предвиждат се строги условия, свързани с опазване здравето на потребителите но дори и ако премахнем тази глава, държавите членки могат да го направят посредством друга процедура. Има директива за технически норми 9344. Държавите членки могат да адаптират техническите норми и тази процедура е полезна, тъй като предвижда по-широка консултация не само с Европейската комисия, но и с другите държави членки. Очевидно е, че ние ще следим вота във вашата комисия, тъй като вашата комисия е най- засегната от този текст, но с комисаря Дали бихме искали а, тази директива, ако бъде приета, даде възможност на потребителя да се запознае максимално добре с продукта, който и смята да купи. Очевидно, че не всеки има нужда от абсолютно всяка информация ние искаме да защитим интересите на 500 милиона потребители и искаме да им осигурим максимална информация, така че всеки да може да избере продукта с оглед на своите потребности. Ние разговаряхме за хранителните съставки и това е свързано с обозначаването, с твърденията за хранителната стойност, за хранителните съставки, ние искаме а, потребителя да не бъде заблуждаван от написаното на етикета. Ние искаме информацията да бъде пълна и честна, да не бъде въвеждан потребителят в заблуждение от лъжливи а, твърдения да не се записват евентуа... да не се изтъкват определени положителни характеристики, като се скриват други отрицателни такива. Това е към което се стремим с твърденията за хранителния състав. Това е. Благодаря. Благодаря. Всичко относно меда беше изяснено. Мятам, че всичко чухме, което трябваше да чуем днес. Всичко беше казано. Госпожо Сомер, искате ли още веднъж да вземете думата? Да. Искам да се спра на някои неща. Уважаеми колега Вилмет, Обозначението, което вие споменахте, трябва да е само за определени продукти, но нямаме нужда от едно етикетиране, което да се прилага за всички продукти. От етикетирането, което вие предлагате, е неприложимо. Това не може да се приложи върху основни хранителни продукти. Това е една дискусия, която се води в Великобритания, участие в Германия. Има и много лично заинтересовани кръгове, но на европейско ниво това не е релевантно. Много колеги ни обвиняват, че се поощрява индустрията, че вие го правите съвсем съзнателно и аз сега се убедих. Вие подкрепяте голямата индустрия, защото концепцията за днев, дневния прием на определени съставки е в интерес на големи предприятия. Но вие винаги забравяте малките и средни предприятия, които съставляват 80% от всички предприятия в Европа. Може би трябва да се замислите по този въпрос. Е, има не само стотици а, предприятия, както вие казахте, колега Либа, а има стотици хиляди, които ам, са в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Криста Клас, това, което каза тя, аз го подкрепям. Имаме е, правила. А, по отношение на обработката на повърхностите на плодовете и зеленчуците, продукта не е ам, отровен, когато а, се обработва с тези вещества. Ето защо смятам, че обозначаването не е зна, зна, а, задължително. Господин Шнерхат каза, че се насърчава а, протекционизма, когато се етикетира страната на происход. Смятам, че точно от една страна информацията за потребителите и протекционизма от другата страна. При обозначаването на страната на происход тази разлика е много малка. относно тези изменения, при тях си мислих, че трябваше да включа възможно най-много брой изменения от сегашния от предишния законодателен период. Аз включих всички изменения, които дойдоха от двамата докладчици в Сянка и в тях става въпрос за етикетиране на месо за транжирано а, месо и то от животни, които преди това не са били опоени. А, например, за евреите а, месото трябва да е от животно, което преди това не трябва да е опоено. И тези части от а, животните, които нямат право да бъдат консумирани от евреите, е, техният процент е много голям. И доста се ускъпява месото, което може да бъде консумирано от тези православни евреи. Аз съм против клането на животни без опояването им преди това. Беше ми казано, че някой, който а, коля животно и то а, според а, религиозните принципи а, на тези православни евреи, има нужда от 8 годишен опит. Аз предлагам по отношение на алкохола да сме много последователни, да включим всички алкохолни продукти, включително и алкопопс съдържанието на алкохол така или иначе трябва да а, бъде обозначено на етикета, както и хранителната стойност. Но дали това ще помогне при ограничаването на консумация на алкохол сред моите хора, това се съмнявам. Ето защо комисията трябва да направи едно проучване, да ли алкохолните напитки трябва да бъдат етикети, етикетирани, както и хранителните продукти. Както комисията спомена, относно борбата с така наречените продукти аналог, аналогови продукти. Тези продукти са по-ефтини, отколкото оригиналните, но потребителят трябва да знае какво купува. Не става въпрос тези продукти да бъдат изключени от пазара, но потребителят трябва да знае, че това е имитат, че това е аналогов продукт. Тъй като потребителят има право да реши според средствата, с които разполага, какви продукти да купи. Относно големината на шрифта и концепцията за ам, ясно ам, открояване на текста в тази насока. Големината на шрифта е от особено значение. Това също трябва да бъде взето предвид. Да се изключи меда от разпоредбите свързани с срока или с дата на производителност, с датата на производство. С това може би трябва да се занимае съвета. не знам дали е много правилно, както комисията каза, да се предостави на производителя сам да определи ам, коя дата ще предпочете да а, посочи на етикета. Искам да спомена още нещо, което в началото забравих. Има и изменения, свързани с етикетирането на продукти, които съдържат ГМО. или с съставки, които са били генно модифицирани. Уважаеми колеги, това е недопустимо. В а, този проект регламент е включено обозна... обозначаването на ГМО, както и проследимостта на производството на продуктите, но а, на този етап а, Нямаме такава възможност. Благодаря ви много. А, очаквам допълнителни предложения, допълнителни критики. Честно да ви кажа, доста неща съм чула по време на моята работа, които трудно се преглъщат. Благодаря, казва председателя в края на дискусията. Ще имаме още малко време. Утре е гласуването. Много ви моля да си вземете картите за гласуване и нека да започнем на време утре. А сега закривам нещо заседание.